Всичко това правим, за да подпомогнем растежа. Растежа, от който толкова а, разчита на малките и средни предприятия. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Приключвам дебата. Следващата точка от дневния ред са едноминутните изказвания. Първо давам думата на господин Кукан. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Наскоро публикуваните документи от Европейската комисия за разширяването на Европейския съюз оставиха на държавите, които искат да станат държави и членки, посланието, че само реалните постижения ще им, ще им помогнат да станат членове на Европейския съюз. Тези, които финализират реформите си, са доволни, защото те виждат, че те са постигнали много. Онези, които не са постигнали нищо, нези, които не са показали способност към рационален диалог, просто изгубиха времето си. Беше също така Имаше също така важна информация, че ако правителствата са отдалечени от гражданите си, те няма да постигнат нищо реално. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Сега госпожа Блинкевичуте. Е, благодаря. В някои страни над 30-40% е безработицата сред младежта. Другаде почти половината от младежите са без работа. Какво да се направи на европейско и национално ниво? предвид на сегашната криза. Според мен, първо трябва да работим по програмите за заетостта, по програмите за младеща, трябва да се въведат социални гаранции, трябва да се направят проучвания за това къде има и къде ще има недостиг от специалисти и тази информация да стигне до младежите, когато те избират своите области на, специ... на специализация и подготовка. Трябва да приложим най-различни методи, да се дава възможност за обучение на място в фирмите, в бизнес школите, трябва да се насърчават младите предприемачи. Благодаря, госпожа Блинкавичуйте. Сега госпожа Билбао Барандике. el terrorismo de eta ha reconocido su fracaso y termina. Гражданите, на страната на баските не приемат, че трябва хора да бъдат убивани в името а, на нашите цели. Повтарям моя призив. Необходима е а, програма за мир за страната на баските. Нуждаем се от помощ. Тогава ще можем да работим за помирение. Мирът започва с спиране на страданията. Необходима е солидарност, необходимо е уважение. Е, призовавам за минута мълчание за, в, името на, в памет на жертвите. А сега а, колегата Свинбърн. Госпожа Свинбърн. Благодаря, господин председател. Поздравявам Уелския отбор по ръгби за прекрасното му представяне в Австралия. За Уелс Ръгби е национален спорт и нашия отбор заслужава признание за своите постижения. Уелският национален хим беше изпълнен на моя роден език. Екипът на Уелс говори и английски, и уелски. И това е огромен принос за националното единство в глобален контекст. Спортът за нашата нация е източник на национална гордост. Спортът насърчава културното многообразие в Европа. Поздравявам екипа на Уелс за неговата победа. Благодаря ви, колега Свинбърн. Сега господин Товарищ. Благодаря много. През последните няколко седмици в Португалия се съкратиха пенсиите с около 14%, общо 30% за изминалите няколко години, една пета от заплатите. Хората не знаят, че в тези държави хората наистина страдат. Има обаче и чуждестранни инвестиции. 134% са нараснали преките чужестранни инвестиции в е, Холандия. Фирмите използват е, фирми, които са почтенски кутии и ги основават в Холандия, за да не плащат Португалия данъци така, между другото, не виждаме най-очевидното нещо, което ни унищожава. Общите бюджетни цели без хармонизация означава, че една държава в Европейския съюз застава срещу друга и това ще унищожи еврото. Имахме дебат по финансовата устойчивост. Не бива да се занимаваме обаче само с печалбата. Ако искаме да тръгне отново економиката, не бива да забравяме какво е казал Джон Мейнард Кейнс. Благодаря сега господин Триантифилидис. Благодаря. Благодаря, господин председател. Освобождаването на израелския двойник Гилат Шалит в замяна на освобождаването на хиляда палестински затворници, беше повод за радост и оптимизъм и от двете страни. Трябва да използваме тази положителна новина по най-добрия начин, като поискаме от Израел да възприеме подход, който ще доведе до нови конкретни стъпки Например, освобождаването на всички палестински затворници, вдигането на блокадата на газа, а също така промяна на политиката на засел, заселване. По този начин размяната на затворници може да бъде траен успех, защото иначе освобождаването на Гелат Шалит – в замяна на освобождаването на най-малко хиляда палестински затворници, може да се види само като по този начин да бъде стъпка към нова конвергенция. Сега господин Морганти. Господин председател, уважаеми колеги, през последните дни от много места чух, че Китай може да стане спасителят на Европа. Хората обаче не са много радостни от това. Искам да ви задам много прост въпрос. Защо Китай трябва да помага на Европа? Сигурен съм, че Китай не го прави просто така. Мисля си, че това ще бъде смъртоносен удар за Запада – Китайската стратегия е много добре насочена. Китайците знаят какво правят, докато европейците не знаят какво да предприемат. Аз представлявам град, в който има най-много китайски жители в Италия. В момента китайците завземат економиката на моя град и на целия регион, като съсипват. Председателят, благодаря, господин Морганти. Сега за една минута. Госпожа Скодлевска. Благодаря. В много държавите членки, както на национално, така и на местно равнище, се въвежда харта за многочленните семейства. За да се подпомогнат многочленните семейства, навсякъде тези харти им дават различни улеснения, облегчения но нямаме общо европейска нормативна база, която да осигурява подобни облегчения навсякъде в Европа. Според мен парламента и комисията трябва да подпомагат многодетните семейства и многочленните че семейства, за да имаме еднакви принципи навсякъде в Европа. За това трябва да подкрепяме големите семейства предвид на застаряващото население трябва да отчитаме също и факта, че хартата за многочленните семейства ще ни подкрепи в усилията ни да подкрепяме политиката за семейството и искам да насърча комисията да се задейства в най-кратки срокове. Благодаря. Благодаря. Сега господин Кутеш, следващи оратор. Благодаря, господин председател. В Европа се намира 25% от всички гори по света. Горите са нашето съкровище в Европа. И ние трябва да защитаваме това съкровище. Обаче тези гори са жертва на обезлесяването. В Румъния, в националния парк Ретезак, се извършва масово обезлесяване с одобрението на властите, въпреки че това е строго охранявана е, строго защитена територия. Изчезват видове както дървесни, така и животински. За съжаление, в Европа няма достатъчно добра система за наблюдение за обезлесяването. Трябва да подобрим системата за мониторинг и трябва да подобрим практиката на защита на горите, така че да ги запазим за бъдните поколения. Благодаря ви. Благодаря много, колега Кушаш. Господин Галагер. Uh, Вчерашното заседание на Европейския съюз срещата на върха беше един вододел по отношение на финансовата тема, свързана с общата валута. Целта беше да се предпази Европа от разпространяване на кризата с еврото. Искам да ви уведомя, че моето правителство участва в разработването на сериозна програма за предотвратяване на кризата и искам да ви уверя, че подходът ни е изключително балансиран, като зависи изключително всичко от пълсняването на марките по отношение економическото оздравяване. Надяваме се, че ще се разреши проблема свързан с държавния дълг и а, нашата държава поставя въпрос по отношение на Централната банка е относно размера на фонда за стабилност. Прекъснат е, е оратора господин Станок. Госпожа Станок. Отминаха 20 години, откакто Латвия прие резолюция, по смисъла на който Една трета от е, населението в е, Латвия всъщност бе лечена от е, правата си, което беше нечуван акт. Искам да задам един въпрос. Когато европейски гражданин отиде в Латвия и иска да гласува има право, а съответно хората, които са живели в Латвия по смисъла на приятия акт,